от 6 до 18 декември ще проведем това заседание тук. Решено е също така да напишем писмо до Global Forum. Това писмо ще бъде разгледано от координаторите следващия път и ще поискаме вашето одобрение. Ето това са резултатите от заседанието на координаторите вчера. И сега преминаваме към точка 16 до изграждане на цифрови единен пазар. Давам думата на нашия колега Ниблер. Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратка. Ще става въпрос за цифровия единен пазар – Цифровизацията и масовия поток от цифрови данни радикално промени нашето ежедневие и ще продължава да го променя. Става въпрос за приложения за економиката, за новите предприятия. Цялата економика е променена. От това е много важно сега да обмислим много сериозно как можем да доизградим този вътрешен цифров единен пазар и да включим нашите местни економики, за да имат по-сериозен достъп до, до нови пазари. Комисията в съобщението си от януари месец е направила анализ за потенциала на цифровия единен пазар и начините му на експлоатация. Всъщност има пет пречки, които са очертани и с които ще трябва да се преборим предлагането на онлайн услуги трансгранично не е достатъчно. Съществува известна нормализация, трябва малко по-тясно сътрудничество за сътрудничество на потребителите също е много важно, защото има 27 различни законодателства и е много важно е, тези разпоредби да бъдат е, сближени, за да може да върви търговията в е, цяла Европа. Второ, не познаваме достатъчно добре кои са продавачите, но не, по, не познаваме добре и потребителите на интернет. По-специално мислим за доставките и плащането онлайн. Тук също законодателство е много различно и няма е, хомогенност в Европа така че трябва да се уредят въпросите с продажбите по интернет, чрез плаща с банкови карти или чрез плащане с телефони. Трябва да се намерят начини и за уреждане на споровете и освен това въпросите свързани с цифровата сигурност, както и борбата срещу киберпрестъпността. Не трябва да забравяме и въпросите за техническите съоръжения, за техническия достъп на бърз интернет и тук има още работа. Така че ще трябва постепенно да, се, да преодолеем тези пречки и ще има и законодателни инициативи, за които ще трябва да говорим тук. Например, за правото за продажби навсякъде в Европа. Някои от предложенията са вече на масата ще трябва наистина по време на нашия мандат да приключим с много от тези законодателни инициативи. Ето това е анализа на комисията, това са целите, които тя предлага конкретно, за да се позволи това до изграждане на цифровия единен пазар. Ние само можем да се присъединим към този анализ. Аз в състоянието съм се съсредоточила върху най-важните моменти за нашата комисия за преодоляването на правните пречки, засилването на регулаторната система за онлайн продажбите в Европа. Би било добре да имаме по-общо, по-хомогенно законодателство, правна рамка за авторските права. Ние го казваме в нашето становище. Би било добре наистина да задълбочим нашите размисли, тъй като това е ново вече от 10 години искаме от комисията да направи предложение. По-нататък защитата на данните. Много е важно да имаме ясни и точни данни за потребителите на интернет, защита на техните лични данни. Става въпрос също така и за глобалната стратегия за борбата срещу пиратството и срещу фалшификатите. Вече няма смисъл да говорим за акта, този въпрос е уреден, но всъщност проблемът не е уреден. Искам предложенията на комисията за съдебното уреждане на споровете също да приключи и да се намерят начини за масови инвестиции в инфраструктурите. Комисията е подала едно такова предложение за инициатива Connecting Europe Facility – мисля, че е важно нашата комисия да подкрепи тази инициатива. Това не е законодателен акт, който ни се предлага. Тук става въпрос за съобщение, но според мен е важно да се произнесем по това, което ни очаква в следващите 10-15 години. Много е важно също така всичко това да позволи на нашите големи фирми да намерят мястото си в цифровия единен пазар. Благодаря. Благодаря. Напълно подкрепям много от идеите и размислите в документа на комисията. Сигурна съм също така, че както винаги Анжелика ще е, се справи отлично с тази задача. Проследявайки много от тези въпроси, забелязвам, че комисията вече се справя много по-добре, представяйки тези предложения, с които иска да излезе. И в крайна сметка получаваме качествени законодателни предложения, например създаването на единен цифров пазар. До тук сме чували само хубави думи. Един пример. Очакваме предложението за правата за свързване вече много години. Има и други предизвикателства, които се споменават в този документ които са ни известни, поне на нас, като комисия, която се занимава с тези задачи ежедневно. Комисията не получава достатъчно помощ от съвета, който иначе настоява да се вмъкне фразата без ограничаване на националното законодателство. Понякога това се случва във всяко второ изречение. А всъщност се забавя с месеци и години въвеждането на единния патент, който е ключов за Европа. И всичко това заради съда, където са найти 40 човека, които иначе не плащат определени данъци. Тоест, има какво да се желае. Искаме повече единност в Европа Лесно е да се каже, но трудно да се постигне. Не можем да се борим с глобализацията. По-скоро трябва да си даваме сметка, че живеем в нова реалност поради интернет и новите технологии. Всичко това поставя под въпрос много от техническите решения от миналия век, чрез които отделните държави създаваха свои собствени системи без да отчитат какво правят останалите. Когато следвах в университета в Упсала в Швеция, се шегувахме с това, че нещата се случват бързо. Моят университет е основан през 1477 година и е с много традиции. Но Хиляди студенти завършват днес университети. Хубаво е, че има традиции. Онова, което е било традиция, в крайна сметка се оказва и истина. Не отдаваме еднакво значение на националните правни а, системи и понеже в Европейския съюз работим по законодателството, много хора настояват да се защитават националните им юридически системи не поради някакви заслуги, а просто защото това е традицията. Но, както времето ни показва, ще трябва да променим подхода си. Основната пречка пред изграждането на един цифров пазар в Европа тук не е липсата на рамково съобщение от комисията, а по-скоро множеството съображение срещу системата. Тук изграждаме една система с, иначе казано, а, налудничеви чужденци с общо законодателство. Имаме 27 некоординирани системи в Европа и в началото ще се учим едни от, друго, от други. Трябва да подредим добре нещата и всичко това едва ли е обмислено добре в самото начало, когато разполагаме само с прецедентната практика. Нови и млади юристи смятат, че системата съществува така както са си представили още по време на тяхното следване. И така, скъпа Анджелика, знам, че това изказване е малко в страни от темата ни, но ако ние наистина държим да постигнем тези хубави цели, заложени в съобщението, мисля, че трябва да сме много конкретни относно мерките, които комисията ни предлага и не бива да се отказваме от тях, до момента, в който не пристигне законодателното досие. В Европа имаме нужда от единен цифров пазар, който да функционира добре. Това обаче означава, че държавите членки трябва да се откажат от националните си норми в името на няколко европейски системи, защото не може да се получи единна работеща европейска система при положение, че Отделните държави допускат множество изключения в името на националните си традиции. Мисля, че становището на нашата комисия трябва да се превърне в истински призив за обединяване на Европа, за преодоляване на това разнообразие в системите и най-после да създадем този единен цифров пазар, от който силно се нуждаем – Именно сега трябва да имаме такава визия за Европа, която ще продължи да се развива и след кризата. Пожелавам ви успех. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Оказва се, че не можем да вървим напред без правната рамка. Ангелика, друг не се е записал за коментар. Заповядайте за вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря за внесените пояснения от госпожа Викстрем. Тя посочи положението, в което се намираме и на къде трябва да вървим. Действително, необходима е правна рамка, за да могат както гражданите, така и фирмите да се чувстват комфортно в този единен пазар. Ясно е, че до този момент много е казано, сега предстои да предприемем действие. Не знам дали някои от членовете желаят да добавят а, свои бележки и по-конкретно да посочат как по-бързо да се придвижим към единния цифров пазар и да подпомогнем работата на комисията – в случай, че има колеги готови с коментари, ще се радвам да ги получа. Ще се заема с редакцията на документа и ще ви го предоставя възможно най-бързо. 27 юни е срокът за внасене на изменение. Председателят точка 14 и 15 ще разгледаме едновременно. Отнася се до възлагането на обществени поръчки и нашата позиция тук. Господин Гаргани е докладчик. Благодаря, господин председател. Нека да ви върна към дебата, който проведохме преди няколко седмици. В резюме ще поясня по какви причини се занимаваме с тази проблематика. Комисията работи в тази област от известно време, тъй като от обществените поръчки се очаква да окажат принос за изграждане на единния пазар и това не е случайна тема. Особено предвид на това, което се случва в рамките на Г-20 и грешките допуснати до този момент в Европа. Правителствата разходват е, около 80% от е, БВП в Европейския съюз за набаване на услуги. Целта на това законодателно предложение е да се укрепи действащото законодателство в областта на обществените поръчки. И най-вече в е, секторите на водоснабдяването, транспорта, енергетиката и почтенските услуги. Полезно е това да укрепим законодателната рамка тук, тъй като чрез тези законодателни актове ще насърчим и публичните инвестиции в съответните сектори. Следователно трябва да отчитаме тази неотложна необходимост за упростяване на процедурите по възлагане на поръчки, да определим това като приоритет, а именно ефективно администриране и възлагане на обществени поръчки. Дружествата, които работят в тези сектори, са длъжни да съблюдават определени принципи. Сега относно измененията. Нужни са опростени процедури за всички стопански оператори като предвидим ролята и на малките и средни предприятия. Не бива да изпускаме а, изпоглед и целите, които сме си поставили, включително и постигане на прозрачност при разходване на средствата. Това са основните насоки а, в документа. Вече посочих конкретните цели на законодателното предложение. Необходимо е да отчитаме и някои етични съображения, които изникват на преден план сред държавите членки. Положението в отделните държави е различно предвид на почтенските услуги и проекто директивата, с което се отчитат скорошните промени в Европа и по-конкретно развитието на конкурентната обстановка на тези пазари в контекста на член 17 Не бива да забравяме и прецедентната практика тук за тези сектори. нека да помислим и за альтернативи предвид на, закрил, на защитата на конкуренцията. Съдът в Люксембург излезе с тълкуване на а, понятието обществен орган – Работата на обществения орган е ориентирана към удовлетворяване на конкретни потребности в съответния сектор. Тук стигаме до известни ограничения и боя се, че при определени случаи ще имаме затруднение по отношение на стопанската дейност на тези оператори. Необходимо е да се зачитат и изискванията за конфиденциалност. Задължително е да имаме и независим орган, който да се заеме с координиране на прилагането на този законодателен акт по смисъла на член 90. Сега по същество мисля, че е добре да проведем пълноценен дебат, тъй като това е основната ни задача тук като правна комисия. Аз излизам с конкретни изменения по параграф 6d от преамбюла. В текста на комисията се казва, че резултата от оценката е такъв, че се предвижда изключение за някои услуги от приложното поле. Иначе директивата ще се прилага в пълна сила и за така наречените правни услуги поради а, традициите в отделни държави, обаче има някои изключения, които се допускат. Тук, както виждаме, се е, допуска и субективност. Член 2.4. Там се говори за търговска дейност при публични органи. Тук трябва да придадем конкретика на тези дейности и да ги посочим. Ако погледнем член 2.4, разбираме, че това е публичен орган, създаден с цел да удовлетвори конкретна обществена потребност. В текста на комисията се казва, че такъв орган развива дейност при обичайни пазарни условия и правейки това би могъл да а, формира загуба. Тук говорим за общи характеристики на този орган и се позоваваме на определението на съда те излизат с а, такова тълкуване, като казват, че това е а, стопански орган под обществен контрол. Тук говорим за конкретна област, а, в която работи съответния орган. И пак в член 2.4 се говори за координация. А следва да бъде преместено в текста. Член 2.10. Според мен би било добре да направим следното. Когато дефинираме договорите за търсене и предлагане, можем да мислим за вариант с множество решения. Като следва да изискваме съответната дисциплина. И да се търсят множество доставчици вместо един единствен такъв. Това вече е по-рационален подход. Член 10. Пето изменение по почтенските услуги. Според мен това трябва да се изключи защото чрез директивата се дава възможност за конкуриране в почтенския сектор, но се заделя една конкретна област за универсалната почтенска услуга. Иначе целта е да се постигне либерализация. Thank Изменение 6 към член 19. Ако погледнем текста на комисията, помирителни услуги и имаме правни услуги като предложение за изключване. По-нататък, седмо изменение. Възложители, ако видим текста на комисията, Дава се срок от 4 години от комисията. Аз смятам, че той следва да се увеличи на 6 години. Да добавим 2 към предложението на комисията. Минавам на седмо изменение. Има няколко варианта тук като нещата опират до един общ проблем, а именно правната сигурност. Необходима ни е конкретна разпоредба и ценови таван за вариантите на офертите. Предлагат се и конкретни параметри за постигане на ефективност. ценовия таван казваме не бива да надвишава една шеста от общата договорена цена. Член 65 и изменение 9, параграф 3. Мисля, че трябва да се публикуват излечения от съответните доклади на официалните езици. Всъщност смятам, че това не може да се постигне, тъй като е времеемко. Минавам на Десето изменение към член 69, втори параграф. Казва се, че възложителите следва да уведомят всеки от кандидатите за това, кой е изключен. Това по отношение на стопанските оператори. Ние смятаме, че това би било допълнително бреме за възложителите. Разбира се, тук стигаме и до съображението за конфиденциалност. Аз съм заличил текста на комисията. За всеки, който е внесъл оферта, бе казано в текста на комисията. Минавам на 11-то изменение. Обективни критерии за и изключване, отстраняване на стопански оператори. И пак се опитваме да постигнем прозрачност. Необходимо е да ограничим критериите за оценка. Това обаче се оказва спорен въпрос. Идеята е да дадем насърчение за участие на стопанските оператори в тръжни процедури. Тук има две страни на тази монета. Смятаме, че това трябва да се допуска само веднъж в хода на процедурата. Изменение 11. Член 81. Параграф 2. От съображение за сигурност трябва да кажем, че държавите членки могат да направят това, което е предвидено. Това е предложението на комисията, а ние предлагаме държавите членки предвиждат за да се изключи всякакво колебание по отношение на плащанията. Тоест да направим това изискване задължително. На подизпълнителя следва да се плаща директно тогава, когато процедурата го позволява. Член 82. Това е изменение 12. Ограничението е 5% от е, договорената стойност. Смятаме, че това е твърде ограничително и следва да го завишим на 10% от е, цената на първоначалната поръчка. Това едва ли ще доведе до проблеми. Е, напротив, ще станат по-лесни нещата така. Член 93, параграф 3 Комисията говори за правно консултиране, което може да се предостави на възложителите съобразно принципите за възлагане на поръчките. При конкретни условия обаче това не би било приложимо и предлагаме да се заличи. нещата ще зависят от професионалните способности на страните по процедурата. Иначе то не се предвижда в приложното поле на директивата. Изменение 15. Тук се занимаваме с мандата на органа, който провежда контрол – текста на комисията се казва, че излиза с становища. Ние смятаме, че този орган трябва да изработва насоки, водещи насоки. 16-то изменение. По правните услуги мисля, че тук Следва да заличим казаното от комисията и това в духа на либерализацията. И така, мисля, че обхванах всичко по същество от тези изменения. Точка 18 от другите по-общи предложения във връзка с увреждането, нарушаването на конкуренцията комисията казва, че ако няма публикуване на а, обявление, трябва да се отчитат конкретните обстоятелства. Тук трябва да внимаваме колко широко поле за маневриране оставяме на възложителите. В случай, че има други желаящи да добавят изменения, Нека да не забравят оговорения срок за това, както и за дискусията. Благодаря на комисията за това, че ме изслушахте. Господин Коферати. Грация, президенте. Intanto ringrazio l'onorevole Gargani per... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря сърдечно на господин Гаргани за отличната работа, Той изтъкна доста убедителни аргументи. Внимателно изслушах това, което каза колегата по тези сложни въпроси, свързани с обществените поръчки. Тъй като целите на предложението са ясни, искам да се спра само на някои конкретни въпроси. които според мен заслужават допълнителна работа и до уточняване. Относно сключването на договори с подизпълнители, за мен това е един от ключовите елементи на целия пакет. Тоест, трябва да се осигури отговорност на всички елементи във веригата. Всяка брънка във веригата трябва да поеме същото количество отговорност, за да няма празнота и по веригата. А ако се оставя такива празноти, може да се стигне до проблеми. Веригата не е безкрайна, разбира се. Но според мен е добре да се определи един прак, над който веригата трябва да се прекъсне вече. Тъй като този въпрос не е уреден, съществува риск най-вече за малките изпълнители да има едни дълги вериги, които не са обосновани, като си има предвид каква е реалната обществена поръчка. А сега относно това, което трябва да се изключи. Беше споменати почтенските услуги. секторите, в които тече приватизация. В някои случаи този процес вече е приключил, в други още тече. Хубаво е да се предвидят преходни разпоредби за всичко, което е все още в процес. Почтенските услуги са в процес. Това е безспорен факт. Има и други дейности, които са все още по средата на процеса и мисля, че е хубаво да ги оставим да завършат процеса си, без да им се създават ненужни затруднения. Не съм убеден от това, което каза господин Гаргани за правните услуги. Ако трябва да отчетем днешната ситуация, ще видим, че тук става въпрос за дейности, които до голяма степен са вътрешно зададена страна и опират до доверието между доставчика на правната услуга и клиента. При все това трябва да помислим какво ще стане с този тип дейности в бъдеще. Трябва да се стандартизират нещата в Европа, за да преодолеем тези устарели национални уредби. Затова е хубава идея да се извършва оценка на всички свързани с тези правни услуги рискове. Правните услуги не трябва да са изключително или до голяма степен национални по своя характер. Що се отнася до критериите за възлагане на поръчки, все още съм твърдо убеден, че тук основният въпрос е да се извърши точна преценка на най-економически изгодната оферта – това не означава, че разходите не са важни, но ако системата се основава само на разходите, виждаме, че в течение на годините се стигне до голямо изкривяване на пазара с тази система. Ако се поставят като основен критерий разходите, на практика се пораждат много рискове. Що се отнася до колективните договори, правата на заинтересованите страни. Така че според мен е важно да се запише най-економически изгодната оферта, като се отчитат и разходите, разбира се. Но разходите не са основния критерий. Най-изгодната оферта може да включва и различни социални параметри – да речем условията, при които работят лицата, които из... изпълняват поръчката и други елементи. Съдът на европейските общности е постановил, че това е един въпрос, който все още не е решен. И още една бележка, свързана с надзорния орган. Много е важно да има такъв орган – с ясно дефинирани правомощия, за да знае какво трябва да върши и да не поражда спорове в бъдеще. Това трябва да е орган с известна доза влияние. Защото ако разгледаме същината на обществените поръчки, ще видим, че това е доста обширна област, сложна област, в която надзора не може да се основава единствено на най-доброто отношение и връзка между възложител и клиент. Трябва да има ясни критерии, които да уреждат и отговорността на всеки един елемент от веригата на изпълнение на поръчката. И така, трябва да направим така, че надзорният орган да има реални правомощия. Трябва да поемем този ангажимент – за да бъде всичко наред в това отношение и да няма проблеми с отношенията между възложител и изпълнител. Давам се сметка, че тук има проблеми, а именно как се прокарва чертата, къде се тегля чертата за правната отговорност. Това е въпрос, който непрекъснато възниква. Проблема опира до дефинициите. Някои дефиниции са доста завуалирани и това си има своите последици. Но пак повтарям, работата, която е свършена до момента е много положителна. Някои от моите забележки ще фигурират в изменения, които ще предложа по-късно, за да мога и аз да се включа в този процес, който върши нашата комисия. И аз искам да взема думата, каза председателят, тъй като има забележки по измененията, които предложи господин Гаргани. Този проект е от огромно значение, защото очевидно е, че достъпа до пазара на обществени поръчки трябва да е отворен из цяла Европа. Тук говорим за голям обем и затова е важно да имаме точна нормативна уредба в Европа. Има такава уредба, но тя трябва да се актуализира и преразгледа. Мисля, че колегите ще се съгласят с мен, че законодателството за обществените поръчки крие сериозен потенциал – да е прът в колелата на това, което се опитваме да направим на европейско равнище. Тъй като то е свързано с много бюрокрация, могат да се приведат много примери, при които и на прима виста човек остава с впечатлението, че много от тези неща са безсмислени и, и просто ще се генерира повече бюрокрация. Ето защо, според мен, трябва да сме много прецизни. Оценявам факта, че господин Гаргани вече се спря на редица проблеми в предложението. Що се отнася до правната консултация, правните услуги, тук въпросът не опира само до доверието. Човек очевидно трябва да си избере юрист. Критериите не могат да са само обективни. Юриста трябва да е компетентен, да дава необходимите консултации, но все пак има едно отношение на доверие. Именно тук могат да възникнат проблемите. Ако общината смята, че не може да се довери на дадено лице, може да се окаже, че юриста си, плащ, е, си получава възнаграждението и хонорара, в крайна сметка на кмета се налага глоба. Трябва да видим какви са критериите и да отстраним евентуално по-субективните от тях. По въпроса за подбора има някои много големи проекти, при които се предвижда обществена поръчка – и понякога праговете не се спазват стриктно. Ако ще се обявява прав... поръчка за правни консултации и после се окаже, че се нуждаете услугите на друг юрист, който да ви дава консултации, коя правна фирма ще изберете, правна кантора и така нататък и така нататък. Тоест тук става въпрос за една цяла верига, в която има много посредници и юристи. Въпросът с правните услуги според мен трябва да бъде включен в документа. Когато сме имали срещи, посветени на дружественото право, обявяването несъстоятелност, ликвидация на фирми. Ми се струва, че цялата конфигурация е малко абсурдна, цялата система е малко абсурдна, защото не се спазва най-очевидното. Не се следва най-очевидното средство за постигане на даден цел. Според мен, при консултантските услуги трябва да има обществени, публични органи, които да предлагат такива услуги. Страната, от която съм аз, е една от основните държави членки, и там не е възможно да се мине през такава процедура без много консултации. Публичните органи определено няма да могат да се справят с тази задача. И ако публичните органи не могат да направят това, не съм сигурен как ще се генерира този опит някъде другаде. И друг въпрос, на който искам да се спра. Защо са изключени хотелиерските услуги? Те се считат за изключение от правилото. В моя роден град, Дюселдорф, се обявяват обществени поръчки за хотелиерски услуги. Някой може да обяви търк от Брюксел, да организира някакво мероприятие в хотел – и това ще е лицето, което ще извлече ползите. Но по-логично е, ако ще се организират такива обществени поръчки, да участват местни лица. Та така, на мен тази разпоредба ми се струва малко абсурдна. Трябва да видим колко практични са тези предложения. Тук имаме представител на комисията. Искам да чуя неговото мнение. Ah, oui, excusez j'avais pas... Да, извинявайте, не разбрах, че веднага трябва да коментирам. Има обаче няколко различни момента, които трябва да се добавят за хотелските услуги. Първо, действително, ако има само един доставчик, един възможен доставчик, то тогава има изключения. По-нататък, това, което е много възможно и което се прави на практика, е изключването на рамкови договори за хотелски услуги, предоставянето на хотелско обслужване, засягащо различни държави. И там конкуренцията става сред а, различни хотелски вериги между различни хотелски вериги, включително и на европейско равнище. Това става на практика. Но да, действително, не мисля, че тук издавам някаква голяма тайна, ако ви кажа, че този момент е предмет на сериозен дебат в съвета, така че трябва да се види докъде сме стигнали. Но ако мога да си позволя Искам да добавя няколко бележки по доклада. Някои неща ни притесняват. Първо, предложението да се заличи задължението за публикуване на резюме на обявяването на други езици. Първо ще кажа, че това се прави вече от години и това не ни въвлича в някакви огромни разходи до някъде, защото ползваме автоматичен превод, чрез използване на номенклатурата. Заличаването на тези резюмета наистина ще пречи на конкуренцията. На практика ще сме в невъзможна ситуация, защото ние наистина не можем да овладеем в случая 22-та езика на общността. Това е нещо, което трябва да се обмисли много внимателно. Сега във връзка с почтенските услуги. Да, действително има цяла поредица от искания за изключения. Разглеждали сме положението, конкуренцията в тези сектори, в различни държави и заключението, което можем да извлечем е следното, че да, има процес на либерализация, който върви, но това не гарантира автоматично достатъчно ниво на конкурентност навсякъде и за всички услуги. Така че за нас е, момента е прекалено ранен, за да приложим директивата и тук. До някъде преходният период, който се иска от господин Коферати съществува именно във възможността да се отбележи различния напредък, диференцирания напредък в конкурентността чрез цялата тази поредица от е, изключения от настоящия член 30. И накрая две бележки, ако мога да си позволя. Първо, относно солидарната отговорност – на основните предприемачи и подизпълнителите. Разбира се, че това е много важно от принципна гледна точка, само че трябва много да внимаваме, защото може да се създаде непреодолима пречка за участието на малките и средните предприятия. Защото това може да означава, че малкото предприятие, което участва за някакви услуги от 100 000 евро, трябва да поеме сама тази солидарна отговорност за проект, който може би има стойност от 100 000 евро. Кое малко предприятие може наистина да си позволи това, да има достатъчните гаранции, банкови гаранции и застраховане за подобно нещо. И последната ми малка бележка би следвало в рамките на възможното да се опитаме да се уверим, че измененията вървят успоредно и за двете предложения, защото струва, че има някакво разминаване, може би защото не разполагам с последната версия на доклада, но в моята версия, например, се изменя ключово понятие за публично правен орган, а не в другото предложение това, разбира се, може да попречи на правната сигурност. Благодаря ви много. Herzlichen Dank. Zum Schluss noch einmal der Kollege Gargani. Благодаря ви много. Сега господин Гаргани, за да приключим с въпроса. Благодаря, господин председател. Знаете, че аз обичам диалектиката и споровете. Всяка обмяна на становища това обогатяване. Така че наистина е важно да обмислим нещата. Аз ще свърша с... ще започна с края. А именно предложението за успоредните изменения и координирани изменения или съгласувани изменения между двете предложения. Моля всички колеги и в частност господин Коферати да споделят с мене тази необичайна отговорност. Аз тук съм малко объркан след чутото от комисията. Малките и средни предприятия биха имали някакви трудности, така ли? В момента, в който трябва да се извърши пряко плащане и когато става въпрос за обществена поръчка, за която има някаква субективност, и съответна възможност за малкото предприятие да играе роля, трябва да се продължи този размисъл. Но във всички случаи можем да обмислим. Сега, по въпроса за публикуването на всички езици, не знам, ще помислим. Наистина е важен въпрос за правната сигурност. Много е важно текстовете да бъдат издържани научно и технически, не знам какво мисли комисията, дали това ще бъде наистина приемливо бреме или не. За мен това не е жизненно важен въпрос. За мен това просто е критерий, свързан с рационализация. Обаче, когато говорим за почтенските услуги, бих се ангажирал малко по-задълбочено е, по въпроса за преходното регулиране. Ще видим как можем да намерим някакво съгласие с Коферати. Разбирам напълно, че почтенските услуги или другите услуги се либерализират и в Италия включително. Това без никакво съмнение може да доведе до необходимост от е, европейско регулиране, е, което все още не е готово и не е на дневен ред. Така че и тук можем наистина да задълбочим работата си. Може би защото аз съм бил доста независим, но ми се струва, че правните консултации не засягат само националното или европейското равнище. Трябва да се определят тези отношения с правните консултации и това не трябва да се обхваща от тази директива, трябва да се обхване от друг текст, за да се избегне всякакво обословяване. Господин Коферати ни казва за надзорния орган, че той не трябва да позволява единствено отношение между оферента и възложителя. Тук също е много важно да се определи точно ролята на надзорния орган. И тук трябва да се задълбочим. И така, господин председател, вие самият казахте, че е много важно, че е абсолютно необходимо да задълбочим самия текст, най-общо казано, защото тази директива ще има сериозни последици и влияние върху всички въпроси, за които говорихме, върху възможността за растеж. Защо всеки случай, да, ще трябва да се говори и за готовските услуги, но е, във всички случаи ще обмисля нещата отново, следствие на предложенията на комисията. И така, сега ще благодаря на всички. Мисля, че отговорих на всички. Отбелязах си всичко казано до тук и мисля, че можем да преминем вече към третия етап от работата. Предвидено е събрание, така че ще можем да продължим е, съгласуването. Ще говоря за измененията, ще представим нещата пред комисията и ще видим точно какво ще предложи нашата комисия, когато се е, уточняват нещата по директивата. Благодаря, господин председател. Срока е 25 юни за внасяне на е, измененията.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 Това вече го представих и внесох тези становища, за да видите до каква степен съм отразил вашите бележки в проекто документите. Мисля, че вече обстойно се занимахме с тази проблематика и не е необходимо да, да влизаме в подробности днес. Бихме могли да се спрем само на някои от моментите, които се открояват със своето значение. На първо място, пилотната фаза за този нов институт. Говорим за триъгълника, който включва висшето образование и научните изследвания – Това следва да се развива благоприятно, но при наличието на този, образно казано, триъгълник, трябва да гарантираме лесен достъп за малките и средни предприятия. И по-конкретно да се постигне по-добра прозрачност Следва да видим как органите на Европейския съюз и ръководството на института ще си взаимодействат в своята работа. По-нататък, по въпроса за закрилата на интелектуалната собственост, трябва да обменим най-добрите практики, така че държавите членки да могат да проследяват примерите на онези от тях, които са най-напреднали в областта. Някои от а, а, бележките не бяха приети радушно от а, Комисията по промишлеността, но тук в правната комисия се опитваме да гарантираме, че този въпрос за интелектуалната собственост ще се уреди по удовлетворителен начин. Ролята на този Европейски институт за иновации има своето място в този ред на мисли. 23 юни е срока за внасяне на изменения. Председателя, благодаря ви. Следващия оратор, заповядайте. Благодаря. Приемам всичко казано от докладчика. Позволете да направя само някои общи бележки. В политически контекст ще кажа, че се занимаваме с едни малко по-далечни въпроси в момента. Днес след обед ще заседавам в Комисията по промишлеността и там ще се обсъжда едно съобщение от Комисията относно научно-развойната дейност. Какво установяваме в тази област? Научните изследвания. Нашето намерение е да подкрепим този образно казано стълб но много хора се боят от евентуално европеизиране и на тази област. Същото се получава и в сферата на продажбите. Иначе, американците ни размахват пръст и казват, вижте какво крайно време е да се обедините. Все пак трябва да се справим с кризата. Не бива да разделяме тези въпроси. Европа в момента е на кръстопът и не се знае на къде ще поеме. Ето защо въпросът за Европейския институт за инновации и технологии е още един пример за това, че трябва да се обединим. Разбира се, разполагаме с поне 27 такива институти в отделните държави членки. Не бива да допускаме отстъпление от постигнатото през последните десетилетия. Ясно е, че вече не сме лидери в света, и не можем да установяваме монопол върху областта на технологиите и развойната дейност. Що се отнася до формиране на нови технологии, трябва да си признаем, че изоставаме. Европейското пространство за развойна дейност и европейските технологии се нуждаят от ново развитие. тъй като напредъкът тук е недостатъчен. Все пак говорим за политически орган и не бива да забравяме и тези въпроси. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Бих искала да споделя няколко неща. Докладът на колегата е много добър. Имам коментар и един въпрос, който може би се дължи и на писмения превод. В едно от предложените изменения, точка 2, 2 балансирано участие на държавите членки е това, което се предлага, но не съм сигурна как да го разбирам. Дали имате предвид равно участие, равнопоставено, или имате предвид възможно най-много на брой, като държави, които участват в този механизъм. Вероятно се дължи на писмения превод това неразбиране от моя страна. Другото, за което ще попитам, се съдържа в анекса, параграф 11. Казвате, че чрез института следва да се мобилизират инвестиции от стопанския сектор. Нека да попитам, смятате ли, че е добре тук да се добавят публичния сектор и третия сектор? Знаем, че има такива фундации, които са готови да предоставят финансиране в тази област. Е, колега Следващия оратор. Докладчика, много ви благодаря за бележките. Съгласен съм с господин Бергер. Действително, има много проблеми, не само в областта на научните изследвания и разработването на нови технологии. не сме се насочили в достатъчна степен към конкретните сектори, които се нуждаят от научни раз... разработки в Европа. Действително проблемът е голям. Ясно е, че трябва да се намерят средства за финансиране на този институт, за да укрепим усилията си. Но това само по себе си няма да гарантира най-добрите резултати. Разбира се, искаме да имаме отлични полу... постижения, но всичко това ще стане стъпка по стъпка. Един от колегите говори по текста в точка 2.1. Мисля, че трябва да проверя отново. Вероятно става дума за неволна грешка. Идеята е, че държавите членки трябва да се ангажират в по-голяма степен с този процес, защото има държави, които не участват в сегашния механизъм. Системата е така устроена, че чрез нея се подбират най-добрите постижения и извън механизма остават немалко университети. Тоест, стремим се към едно по-широко участие. Бихме искали да ангажираме възможно най-голям брой от е, участниците в академичния сектор. Благодаря. Председателя, заповядайте. Извинявам се на докладчика. Нека да кажа, че според мен е важно да се изтъкне и закрилата на интелектуалната собственост. По това не работи Комисията по промишлеността. Мисля, че следва да се насочим и към тази област. Председателя, чудесно, благодаря ви. Срокът за внасяне на изменение 21 юни. Сега минаваме на точка 17. Госпожа Рот Берент е докладчик. Благодаря, господин председател. Когато докладвах по реформата на регламента за наймане на служители и персонал, отчетох и това становище във връзка с многогодишната финансова рамка. Сега по принцип ще говоря по две неща. Първо програмата за правосъдие с Хоризонт 2020. Луиджи Бернадет е докладчик там. Аз съм координатор. И параграф 5, с който се обхващат административните разходи за програмата за правосъдие 2014-2020. Моите идеи заимстват от тези на господин Бернергеде. Бихме искали да разширим европейското следно пространство, но за това е необходимо и съответното финансиране, за да сме сигурни, че ще постигнем всичко, което предлагаме и по-конкретно недопускане на дискриминация и осъществяване на правосъдие. Ето защо е от голямо значение да разполагаме с необходимите средства, за да подплатим тези цели. Съответно, трябва да гледаме много сериозно на поставените проблеми. Ето защо се концентрирам върху онова, което искам действително да се изпълни по тази програма до 2020, а именно предвижда се увеличаване с 5% на финансовите средства, за да сме сигурни, че сме достатъчно обезпечени в финансов план – После по пети абзац. Това е тясно обвързано с реформата на правилата за наймане на персонала и е в духа на договореното вече от нас по съответното становище. Тук изтъквам конкретни идеи в същата политическа светлина. Ясно е, че живеем във време на криза и следва да сме много внимателни при съкръщаването на персонала. Трябва да гарантираме, че Европейската служба и европейските служители работят така, както се очаква от тях. Урязването с 5% на разходите за персонал по принцип, според мен, не е добра идея. Европейските органи и институции имат своята специфика. И трябва добре да преценим в кои области на тази администрация е уместно да се съкръщава персонала. Да не забравяме и реформата а, Кинок. Тогава бяха спестени 3 милиарда евро – сега искаме да спестим още 5 милиарда до 2020 по същия този абзац на финансовата рамка. Тук изтъквам и още нещо. Някои от колегите, които работят с мен по това, не присъстват в момента, но нека да ви кажа, че общите административни разходи в Европейския съюз представляват само 5,8% от многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013. Има някои колеги, жени по-конкретно, които твърдят понякога в интервюта, че обемът е много по-голям. 50-60% казват. Това е абсолютно невярно. Това е заблуда. И така гражданите остават с погрешни впечатления. Нека да го кажа пак. 5,8% са административните разходи от общата финансова рамка за 2007-2013. Това на своя ред представлява само 1% от БВП на Европейския съюз. Не е толкова много. И това е необходимо, за да се финансира Европейския съюз като администрация – Мисля, че стоеността е доста добра. Гледайки тези цифри, мисля, че гражданите могат да бъдат доволни, особено ако направят сравнение с разноските, които имат по издържане на собствената си администрация. Мисля, че нещата трябва да бъдат разменени тук като логика. Националните парламенти а, биха а, били по- обезпокоени от а, обема на разходите за администрация, отколкото ние. Нека сега да се върна на срока, който обх... обсъждаме тук, 2014-2020 за тази финансова рамка. Хоризонтът е доста далеч и не бихме искали да се ограничаваме прекомерно. Мисля, че всички се надяваме, че нещата ще се подобрят в економиката. Това вече се случва и в моята страна. Надявам се и в другите държави членки да се усетят подобрения в економическата ситуация разполагаме действително с високо квалифицирани специалисти, които говорят множество езици, на етиса от различни държави, като част от администрацията на Европейския съюз при зачитане на принципа за равенство на половете. Категорично се противопоставям на мерки, които биха увредили основните права на служителите на европейските институции и социалната справедливост. Като в същото време това би било заплаха и за правилното функциониране на институциите. Имам категорична позиция тук и мисля, че тя е изцяло в духа на онова, което записахме с докладчиците в сянка като резултат от нашите дискусии. Те се съгласиха с моето виждане във връзка с регламента за персонала. Нека да отбележа и отличното сътрудничество, което постигнахме с всички докладчици в сянка. Становището е кратко, знам и искам да се извиня за дългото изказване. Приема много емоционално темата и това е причината. Надявам се да получа подкрепата на тази комисия. Благодаря. Благодаря, тъй като аз съм докладчик сянка, ще бъде много по-кратък. Приемам подхода, който е възприят в проекто становище на докладчика. Определено съм съгласен, че е на лице ясна необходимост не само да се приема законодателството, но да се предприемат необходимите гаранции, които да осигурят наличието на европейско пространство на правосъдието. За тази цел, според мен, е много хубаво да се дадат допълнителни средства за обучение на юристи, което означава, че ще насърчим правното сътрудничество в сферата на наказателните и гражданските дела. Това ще върви ръка за ръка с напредъка, който се отбелязва на други места. Ще имаме по-добро европейско законодателство, което изисква и повече обучение на юристи, за да натрупате необходимите познания и да се изградят правилния подход. Трябва да се предприемат повече мерки по линия на намаляване на бюрокрацията, особено връзка с малки и средния бизнес. За тази цел трябва да се приеме съответното законодателство и специфични програми, които да осигурят по-лесен достъп на малки и средния бизнес до европейското законодателство. Друг важен според мен елемент са административните разходи. Както правилно каза докладчика за правилника за, за държавните служители, трябва да поискаме повече от съвета – трябва да разгледаме конкретно целите и да видим как се вписват те. Да видим цифрите и да видим как се вписват те в целите. Днес има само слухове, които съвсем не разсейват нашите опасения. Не трябва да забравяме и сегашната економическа конюнктура. Приемат се редица решения, Намалява се бройката, което има отношение върху държавните служители, да речем по-рано пенсионирани и така нататък. Предприяти са сериозни стъпки, за да се пригоди положението на държавния служител към сегашната конюнктура. Но, разбира се, ние се нуждаем от такива държавни служители, които се изпълняват гладко работата, да са квалифицирани и да подпомагат Европейския съюз при излизането от кризата. Тагмар спомена общите разноски за служителите. Те заемат само 3% от целия бюджет на Европейския съюз. хиляди са служителите бройката е сходна с тази в Париж. Тези 55 000 хора отговарят за целия Европейски съюз. И така не трябва да забравяме за двете изисквания бройка държавни служители и тежка економическа ситуация. Мисля, че в това отношение Дагмар се е справил много добре. Това е всичко за момента. По-късно мога да се включа отново в дискусията. Берлингер. Благодаря ви, Дагмар, за това, което казахте и за свършената работа. Искам категорично да подкрепя вашата позиция. Вие много ясно изложихте вашето мнение за многогодишната финансова рамка. Засегнате и въпроса за правосъдието. Това е област от нашите правомощия. Ще се върна към това, което вече казах днес. Програмата в становището Дагмар ще бъде скоро обсъдена в комисията. Това е 7 годишна програма, която от финансова гледна точка е много стратегическа. Според мен трябва да си изградим правилната нагласа в парламента, в целия парламент и най-вече в нашата комисия, като се съобразим с документа Дагмар. Каква трябва да е тази нагласа? Ами да си помислим какво ще представлява Европа след 7 години. Не можем да я караме ден за ден, да се пуснем по течението, Трябва да видим какво предстои в близко бъдеще, да направим така, че да се съобразим с субсидиарността и различните традиции в различните, традиции в различните държави членки. Всичко това е много хубаво. Да, но днес трябва да настъпиме педала на гъста на европеизацията. Малко повече. Иначе ще се изправим пред една разширяваща се пропаст, както каза наскоро италианския министр. Намираме се в безпредседентен период. Но хората според мен не се дават напълно сметка за това. Това не се отразява в ежедневната ни работа. И, и днес се забавяме, вместо да ускоряваме нещата. Именно на това искам да ви обърна внимание. Имаме 27 различни правни уредби на единния пазар. Не можем да заметем традициите под килимчето, но този териториален подход просто ни пречи. И така трябва да сме реалисти, да сме здраво стъпили на земята и така нататък. Но така или иначе всичко трябва да се поускори. Колегата каза нещо съвсем правилно относно държавните служители. Ние заклеймяваме бюрокрацията в Европа, но мисля, че се направи добро сравнение с Париж, където бройката на държавните служители е същата. Има региони в моята страна, които харчат повече, отколкото Европа като цяло. Така че да поставяме нещата в техния контекст. Нуждаем се от европейска администрация, която да доказва своята ценност. Не трябва да я заклеймяваме ей така без е, основания. Ето защо нашата комисия предложи Европейската административна процедура заместник председателя на комисията представи някакви идеи, но според мен ние трябва да сме реалисти. Всичко, което касае европеизацията, трябва да се разглежда много сериозно. Ой, микрофонът ма inte я бирам ursäkt. Так. Госпожа Викстрюм, извинявам се, забравих да си включа микрофона. Благодаря ви, Дагмар, вие отново засегнахте един труден за Европа въпрос. Говорим за следващата многогодишна финансова рамка. За тези от вас, които са запознати с Стария Завет, знаят, че ако нещата се влушат, те ще се оправят, когато пак има период на благополучие. Седем лоши години, след това седем добри години. Не мисля, че това е случайно. Не случайно имаме 7 годишен цикъл на многодишната финансова рамка. Сега ние разглеждаме тази рамка и трябва да направим така, че да имаме модерна администрация, която да отговаря на потребностите на 21 век. Както в момента се модернизират и разпоредбите за администрацията, за държавните служители. Мисля, че с това досие парламента ще даде своя принос за един добре балансиран, добре премерен текст. И мисля, че трябва по този начин да излезем от патовото положение, което съществува в момента. Териториалността е основен въпрос в контекста на документа. Идеята е тук да се премахнат всички пречки пред общото виждане, които създават проблеми. Нуждаем се от общо европейска перспектива това трябва да се реализира и на административно равнище. Тук съм абсолютно съгласен с вас. Съм сигурна, че ще се работи лесно с вас, така както сме работили лесно и по други въпроси. Благодаря. Крайен срок за изменение, казва председателя. Четвърти юли. Чудесно. Пета, шеста и седма точка. Общ дебат, Хоризонт 2020. Борис. Благодаря, господин председател. Тук става въпрос на практика за три проекта, които трябва да се реализират по линия на Хоризонт 2020. Нашата комисия е, поставя акцента най-вече на етичните въпроси. И така, първият проект. Това са въпроси свързани с Европейската общност на ядрена енергия. В основа на член 7 от договора Евротон. Евротон, ние се спираме на един 5 годишен пакет по Хоризонт 2020. В член 7 не се прецизира ролята на Европейския парламент по отношение на научно-развойни програми, но съветът се обърна към нас и поиска нашето мнение по този въпрос. Ние ще обърнем внимание най-вече на сигурността на ядрената енергетика и съхраняването на отпадъци от такъв тип енергия. В това отношение, според мен, регламента на съвета е изцяло комплементарен и отговаря на всички изисквания, свързани с аспекти със сигурност в ядрената енергетика. И така, моята препоръка е да приемем предложението на съвета без изменения. Това е първия проект. Втория пакет касае решение на съвета, с което се създава конкретна програма Хоризонт 2020. Само да ви напомня, че тази програма се състои от четири основни елемента. Наука на върховите постижения, индустриално ръководство, обществени предизвикателства и не на последно място преки действия, които нямат ядрен характер – в това отношение искам да кажа, че това, което проверих, е съобразено изцяло с етичните изисквания, затова отново препоръката ми е да се приеме предложението, без да се внасят никакви изменения. На трето място, един конкретен регламент на Европейския парламент за създаването на Хоризонт 2020. Тук искам да ви напомня, че при предишната програма, седмата рамкова програма, приехме един компромис, по силата на който Европейската комисия обеща да не одобрява проекти, които ще са свързани с унищожаване на човешки ембриони. Когато обсъждахме седмата рамкова програма, а и в контекста на сегашната програма, това е най-спорният въпрос, свързан с научните изследвания, а именно унищожаването на човешки ембриони и стволови клетки. Когато работим по новата програма днес, трябва да отчетем факта, че до момента нямаме опит в финансирането на подобни проекти, но действителността се промени. Както знаете, Съдът на европейските общности постанови решение по жалба на Greenpeace, дело от 2010 година, номер 34, и затова се изключва от финансиране резултати от научно-развойна дейност, които са свързани с работа по човешки ембриони. Какво означава това за нас? По принцип, това означава, че ако днес решим да финансираме с европейски средства проекти, които касаят човешки ембриони, те ще бъдат изключени от патентоване. Това е основният аргумент, на който почива нашето решение да се одобри едно изменение – по силата на което Европейския парламент ще казва не на финансирането с европейски средства на научно-развойна дейност, която е свързана с човешки ембриони, развити от стволови клетки. Положението даже на практика е още по-сложно. На практика тук сме изправени пред редица правни уредби и ако днес решим да кажем да на този тип изследвания, изключвайки факта, че няма да има възможност за патентоване, ние ще извършим дискриминация срещу една група страни, група потенциални бенефициенти от подобни изследвания. Истината е, че в някои държави членки научните изследвания, свързани с човешките им природни стволови клетки, са забранени – в някои случаи те даже са криминализирани и са предвидени санкции в наказателния кодекс. Като отчитаме факта, че имаме различни правни уредби, според мен най-добрият подход е да не се позволява финансирането на подобни изследвания с европейски средства. Разбира се, това не означава, че отделните държави членки не могат със собствени средства от държавния си бюджет да извършват подобни изследвания. Това е много важно нещо, на което искам да ви обърна внимание. Има един друг въпрос, който е свързан с резултатите от изследвания. Факта е, че изследвания, които използват стволови клетки човешки ембриони, до момента не са постигнали сериозен пробив в научно отношение. Алтернативните изследвания, които използват соматични клетки, Например, стволови клетки, които се събират е, при раждането на дете, този тип альтернативи, според мен, все още не дават някакви надежди, т.е. могат да се търсят альтернативни варианти на човешките ембриони. Човешките ембриони, разработени от стволови клетки, не са единственото решение, на което да почиват научните изследвания. И така, на фона на всичко това искам да ви помоля да разгледате измененията. Целта е да следваме традициите на седмата рамкова програма и обещанието на съвета, но същевременно искаме да се съобразим с последното решение на Европейския съд. Искаме също така да се отрази и факта, че няма сериозен научен пробив в този тип изследвания – Искам да ви обърна внимание на факта, че ако кажем да на финансирането на този тип изследвания, и пак ви напомням, Европейския съд споменава човешкото достоинство като аргумент за своето решение. Трябва да отчетем и този факт, да знаем защо съдът е казал не. И така, ако претегнем всички тези фактори, смятам, че трябва да бъдат приети предложените изменения. Те не крият рискове. съм готов за обсъждане с вас. Предполагам всички сте получили копии от изменението. Ако имате въпроси, ще им отговоря с удоволствие. Благодаря ви. Много благодаря. Накратко, нека първо да благодаря на докладчика за работата по тези три становища. Позволете да направя няколко коментара относно разпоредбите за стволовите клетки, това, което се предвижда в проекто регламента. Разбира се, съзнавам факта, че проблема с ембрионните системи е спорен и законодателството е различно в различните държави членки на Европейския съюз. Разбира се, приема мнението на докладчика, че не бива да целим хармонизиране и съответно националното законодателство следва да остане валидно с хоризонт 2020. Но при подхода в становището, особено изменение имаме твърде консервативен подход за стволовите клетки. Терапиите с стволови клетки дават обнеждаващи резултати, особено при регенеративната медицина и се смята, че си заслужава да се подкрепят научните изследвания върху стволовите клетки. Не на последно място, както казва докладчика, трябва да излъчим по-положителен сигнал и за альтернативите, именно а, стволови клетки, които се извличат от а, а, пъпната връв. Разбира се, нужни са ни и научните доказателства при зачитане на съответните медицински съображения и етични такива. Благодаря. правната комисия обсъждаме становище, свързано с е, осмата рамкова програма с хоризонт 2020. И тук има нещо ново, а именно финансирането на науката в Европа чрез хоризонт 2020 става третото е, финансиращо перо след земеделието и социалната област. Това е аргумент, който наистина е сериозен за разлика от държави, в които нещата не стоят така. Заслужава си да говорим за това. Имаше много обемен доклад от госпожа Дюрел за Хоризонт 2020 там се предлага преминаване от 80 на 100 милиарда. Това трябва да се насърчи. Ние вече сме били в е, конфликт с съвета при увеличаване на средствата за европейската наука. Освен това, тези суми, тези милиарди финансирани от е, рамковата програма, представляват само 5% от европейските разходи. 5% от това, което държавите членки изразходват, но сумата е значителна. И тук не съм съгласен с докладчика, а именно Програмата е много важна, засяга всички сектори на човешкия живот, в които наистина научните изследвания могат да имат много сериозни е, ефекти. Но ако говорим само за стволовите клетки, човешки или не, няма значение. Тук в нашата група знаем, че по този въпрос е, има две гледища. За човешките стволови клетки и за другите. Така че има известно разделение уважавам това. Уважавам хората, които се занимават с етични въпроси. Но има решение на съда, т.е. вече разполагаме с съдебна практика. Това решение е цитирано в текста и е било дискутирано на пленарно заседание преди няколко седмици. И точно тогава се забеляза това разделение сред нас. Трябва да признаем, че сме разделени, когато говорим за наука. Въпросът за здравеопазването е много важен. И този въпрос е свързан с Хоризонт 2020 и не трябва много внимателно да го мислим. Трябва да се каже, че в цял свят научните работници се занимават с този въпрос, но не става въпрос само за фундаментална наука, става въпрос за всякакви научни изследвания. От векове наред в фундаменталната наука в Европа имахме монопол, а в момента вече губим този монопол. ние се съсредоточаваме върху един въпрос, който е по-скоро частен и е елитен, когато говорим за Хоризонт 2020. Благодаря. Господин Борис, имате ли нещо да добавите? Благодаря. Благодаря и на колегите. Нека да допълня казаното от мен. Сигурно знаете, за първи път в това предложение за Хоризонта 2020 имаме възможност да финансираме научни разработки в хуманитарната област и социалните науки. Тук съм внесъл изменение по моето становище, с което даваме възможност за финансиране и в областта на правото, включително и правото на отделните държави членки. Защото освен на хуманитарните науки и социалното дело, трябва да помислим и за правната наука. Тя липсва. Може да се окаже, че Хоризонт 2020 е много подходящ инструмент за финансиране на европейското право. Нека сега се върна на аргументите, които бяха изтъкнати. Напълно съм съгласен с това, че програма Хоризонт 2020 е от ключово значение и хубаво е това, че има широк обхват. Струва ми се обаче, че се насочваме към отделни противоречиви въпроси и те са свързани най-вече с етиката. А всъщност, ние сме длъжни да си дадем мнението като правна комисия по множество въпроси. Няма друга такава област, която да е толкова противоречива, за това именно пишем и това становище. Нека да изтъкна следното. По линия на седма рамкова програма е формирана следната практика – Разработките по човешки ембриони и стволови клетки не са били финансирани. Не, че е имало забрана, но просто не е имало финансиране. Сега сме изправени пред нова правна реалност в контекста на произнасянето на съда, с което съдът изключва тази област от финансирането. Значи имаме нова реалност – Освен това, наблягам много и на альтернативни а, сфери, които можем да финансираме, например солови клетки от пъпната връв. Такива разработки могат да се финансират с европейски пари. Тук обаче отчитаме разликите между правните системи финансирането на човешки ембриони може да се допуска от съответните държави членки при условие, че финансирането идва от национален бюджет. И за това твърдя, че становището е напълно адекватно на правната реалност, в която се озовахме след произнасянето на съда. Благодаря. Благодаря ви много. 27 юни е срокът за внасяне на изменения. Сега започваме с гласуването. започваме с търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, пазарна злоупотреба. Ако е, няма забележки, ще започнем направо с гласуването, но тук ми казва, че трябва да направим едно пробно гласуване, за да не бъдем после изненадани. Така че за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 Няма проблеми с представителството на групите. Всички са правилно представени. Така гласуваме. Преминаваме към доклада на госпожа Тайна. Изменение 1 за приема се 35-то. За, против, приема се 38 Уетман. за, против, отхвърля се 39 за, против, отхвърля се 42 отхвърля се Компромис 2 за против. Приема се. 46 господин Паксас за против. Отхвърля се. Шесто изменение на докладчика за против. Приема се. 47 на господин Паксас за против. Приема се. 48 34-то е при, се приема, така че това е заличено. Сега на госпожа Регнер 49 за, против, отхвърля се. 50-то на госпожа Регнер за, против, отхвърля се. 7 за, против, приема се. 51 за, против, приема се. 52 господин Буду за против. Приема се. 53-то на Буду за против. Приема се. 8 на докладчика за против. Приема се. 9-то на докладчика за против. Приема се. 10-то докладчика за против. Приема се. 11 на докладчика за против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 против, приема се 21 за, против, приема се първо за, против, приема се второ за, против, приема се трето за, против, приема се четвърто за, против, приема се пето на докладчика за, против, приема се. Двадесет второ на за, против, приема се. Двадесет трето на за, против, приема се. Двадесет четвърто за, против, въздържали се. И така има мнозинство. Проверка с електронно гласуване за цялото становище. Кой е за? Гласувайте. Гласувайте. 22 карти има и едно гласуване. Само трима от либералите. Добре, значи всичко е наред. Result. Резултати. Гласуваме отново. Добре, гласуваме отново. Явно е имало технически проблем. Гласувайте. Nun. 13 dafür. 13 за, 8 против, няма въздържали се, приема се. Благодаря ви и поздравления. Втория доклад на госпожа Тайн по същата тема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 за, против, приема се 17 за, против, приема се 18 Регнер за, против, отхвърля се. Четвърто на докладчика за, против, за, против, приема се. Пето на докладчика за, против, приема се. Шесто на докладчика за, против, приема се. Седмо на пак с за, против, приема се. Първо на докладчика за, против, приема се. Второ на докладчика за, против, приема се. Трето на докладчика за, против, приема се. Цялото становище електронно гласуване. Моля, гласувайте. wie vorhin, 13 dafür, 8 dagegen, keine 13 за, 8 против, точно както при предишното гласуване, приема се становището. Поздравление на госпожа Регламента за уреждане на конфликти може ли да се гласува анблок? Не, не може. Първи член, изменение 18 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 19 на докладчика за. Против. Приема се. 68 на Бузой. За. Против. Приема се. 20 на докладчика за. Против. Приема се. 21 докладчика за. Против. Приема се. 69 на Бузой за. Против. Приема се. 180 за, против, приема се. 71 за, против, приема се. Изчакайте, моля ви. 22 няма нужда. 72 се приема, 73 за, против приема се. 74 за, против, отхвърля се. 75 за, против, отхвърля се. 23 за, против, приема се. 76 да, за, против, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. 79 за, против, отхвърля се. 25 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 80 за, против, Отхвърля се. 30 за. Против. Приема се. Компромис 16 за. Против. Приема се. Минаваме към 33 за. Против. Отхвърля, отхвърля се. 34 за. Против. Отхвърля се. 35 за. Против Приема се 36 за, против. Приема се 81 за, против. Приема се. Компромис 3 за, против. Приема се. Компромис 9. 84 е оттеглено. Преминаваме към 9. Оттеглено е така, компромис 9 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. 85 за, против, приема се. 44 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 46 за, против, приема се. 86 за, за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. Компромис 13 за, против, приема се. 93 за, против, приема се. Компромис 14 за, против, приема се. 55 за, 55 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. Компромис 6 за, против, приема се. 59-то за, против, приема се. 60-то за, против, приема се стигаме до съображенията по преамбюла. Второ, приема се. Трето, за, против, приема се. Четвърто, за, против, приема се. Пето, за, против, приема се. Шесто, за, против, приема се. 61 за, против, приема се. Седмо за, против, приема се. Осмо за, приема се, 9 за, против, приема се, 62 за, на против, отхвърля се, 10 за, против, приема се, 63 за, против, приема се, 11 за, против, приема се, компромис 12 за, против, приема се, 13 за, 14 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. 59 за, против, приема се. 100 за, против, приема се. Окончателното гласуване е електронно гласуване. Моля гласувайте. dafür, keine Nein-Stimmen. 21 гласа за, 21 гласа против, няма въздържали се предложение с докладчика. И стигаме до доклада на Бузой. Първо изменение за, против, 15 за, против, приема се 87 за, против, приема се 88 за, против, отхвърля се 19 за, против, приема се 89 за, не извинявайте, компромис 7 за, против, няма се. 95 се отхвърля, компромис 13 за, против, приема се. 30 изменение за, против, приема се. 28 за, не, 98, 98 за, 107 на Регнер за, против, отхвърля се. 40 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 42 устно изменение за, против, приема се. 109 за, против, приема се. 108 за, за 108 кой е за? Против. Приема се. Компромис 12 за. Против. Приема се. 111 за. Против. Приема се. 112 за. Против. Отхвърля се. 113 за. Против. Отхвърля се. 114 за. Против. Отхвърля се. 44 за против, приема се 115 за, против, отхвърля се 116 за, против, отхвърля се 117 за, против, отхвърля се 118 за, против, отхвърля се компромис 17 за, против, приема се 45 за, против, приема се 46 за, 107 е прието. Не е отхвърлено. 46 за, против. Приема се. 123 за, против. Приема се. 47 за, против. Приема се. Да, да, прието. А всъщност 123 е прието, така че този въпрос е уреден. Значи няма да гласуваме 47 и 121. Преминаваме към 122. Не. Минаваме направо към компромис 18. За. Против. Приема се. 126. За. Против. Приема се. 127. За. Против. Приема се. 128 за, против, отхвърля се, 49 за, против, приема се, 51 за, против, приема се, 52 за, против, приема се, 53 за, против, приема се, 129 за, против, приема се. 130 за, против, приема се. 55 за, против, приема се. 56 за, против, приема се. 57 за, против, приема се. 58 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, 5 за, против, приема се. Т4 за, против, отхвърля се. 65 за, против, отхвърля се. 66 за, против, отхвърля се. Компромис 6 за, против, приема се. Пето за, докладчик изменя Компромис 6 за, против, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. 72 на Макарти за, против, отхвърля се. Компромис 19 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се Приема се 77 за. Против. Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Приема се. Готово. Сега вече става много интересно, защото ще трябва да разбера втората част от изменение 3. Това ли трябва да гласуваме? Е, на следващата страница и така кой е за втората част от изменението. 3 за, против, приема се. 79 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 80 за, против, приема се. Цялото становище електронно гласуване. Гласувайте. So, 21 dafür, keine Enthaltung. 21 гласа за, няма въздържали се, няма против. Е, поздравления за докладчика. Лихтенбергер за шистовия газ. Първо за, против, приема се. Трето за, против, отхвърля се. Четвърто за, против, отхвърля се. Компромис 2 за, против, приема се. Шесто на Месарос за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Изменение 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, приема се. 15-то изменение за, против, отхвърля се. 16-то за, против, приема се. Крайно гласуване, електронно гласуване, моля. Auch hier 21 гласа за, няма въздържали се, няма против. Поздравления на госпожа докладчика. Лихтенбекер. Бюджет. Това можем да го свършим по-бързо. Първо, мандата за първия част ще гласуваме и втората част може да се гласува за блок, може би. Кой е за двата мандата? Против, въздържали се няма. Приема се. Поздравления. Поздравления, госпожо Попачек. И така, още две гласувания по правното основание за достижението на правото от Шенген, което много ни притесни последните дни, става въпрос за предложение на комисия Либе, докладчика Аксел Фос. Искам да ви припомня, че миналата седмица критикувахме съвета, защото поведението на съвета противоречи на общностния метод според нас. Сега по искане на комисии Либе и жури ние гласуваме по текста на комисия Либе, така че ситуацията е малко по-различна искам да ви препратя към а, формалния въпрос. Става въпрос за правно основание, член 77е. Законодателната процедура е започнала. Комисия бе говори за изменение на правното основание – член 77 и във връзка с член 74. това е сериозно изменение, защото вече не може да се използва само член 77, а трябва непременно да се чете в съчетание с 74 и това е потвърдено от правната служба. По този начин парламента може да действа в областта на правото от Шенген. Съда е постановил, че законодателната процедура е приоритетна, като се има предвид. В такъв случай доклада на комисията ли бе правните аспекти оправдават използването на член 74. Текстът е прият в Либе и действително става въпрос вече за комбинирано правно основание от 77 и 84. Някакви бележки? Ако няма, Значи нещата са ясни. Сега втория доклад. Става въпрос за доклада на господин Папа Николао. Отново за правното основание. Отново давам думата на господин Аксел Гос. Благодаря ви. Тук става въпрос за изменение на кодекса за шенгенските граници. Изменение, което внася повече яснота във връзка с практически проблеми, които са се появявали член 47, алинея 1 и 2 са предложени правно основание от комисията. Водещата комисия отново е комисия Либе и отново иска само член 77 алинея 2 да остане правно основание, тъй като 77 първа линея предвижда нещо по-ограничено. Там става въпрос само за развитието на европейска политика, като не може да представлява правно основание. Затова тук ви се предлага правно основание 77.2 като единствено правно основание. Благодаря. Някакви бележки? Дами и господа, няма. Добре. Сега имаме един малък технически проблем. Приемаме господин министъра, но по дневния ни ред имаме друг въпрос. Въпрос свързан с споровете. Затова Съгласни ли сте този въпрос да се отложи за края на сутрешното ни заседание, защото господин министър ни чака вече от 15 минути? Никой не възразява. Тогава ще се срещнем с господин министър от начало и накрая ще приключим заседанието при закрити врата, за да продължим дневния си ред. Господин министър, заповядайте. Dann darf ich ganz herzlich in unserer Mitte den Herrn Justizminister. Уважаеми господин министр, сърдечно ви приветстваме. Добре дошли тук. Предлагам да започнем веднага, защото вече изоставаме с времето. Разбира се, заповядайте, вземете си вода. Господин министр, имате думата.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 докато се справим с е, технически е, проблем с е, превода. Господин председател, предлагам да продължим с гласуването, което трябваше да направим междувременно. Председателя? Да. Точно за същото помолих и господин министъра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 да, понякога се случват чудеса. Ние разполагаме с гъвкав езиков режим. Нещата ще се подредят. Сигурен съм, казва председателя. Gut, dann machen wir jetzt ein Kamerameeting und dann darf ich jetzt bitten, die, den Webstream abzuschalten. Така продължим сега с заседанието при закрити врата без е, излъчване по интернет. В случай, че нямате разрешение да присъствате на заседание при закрити врата, моля да изчакате пред вратата.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 machen das jetzt. Tables. They have, they have Danish in one direction. Yes. The other direction will be done by an interpreter just sitting behind you. Okay? So, dann darf ich die Sitzung wieder eröffnen. Ganz herzlich in unserer Mitte den dänischen Justizminister. Искам да приветствам с добре дошъл господин министра на правосъдието и извинявам се за техническия проблем с превода от датски. Вече е решен въпроса. Зад министъра ще стои преводач, който ще му предоставя превод. Така, благодаря за проявеното разбиране, господин министър. Моля, заповядайте за изказване. Uh, благодаря ви много, господин председател. Добър ден на всички дами и господа депутати, уважаеми колеги. Още веднъж искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук в правната комисия и наистина за това, че е, мога да обсъдя с вас е, е, приключването на датското председателство. Ние имахме много тясно сътрудничество с вас в рамките на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Беше доста наситена работата и мисля, че резултатите са добри. Постигнахме добри преговори на различни нива. Наистина много конструктивно работихме. Вярно е, че постигнахме добри резултати, защото бяхме всички заедно. Сега искам да навляза в малко повече подробности. Първо искам да подчертая преразглеждането на регламент Брюксел 1. Това беше един от приоритетите ни в гражданско-правното сътрудничество. Този регламент е изключително важен за европейските граждани, както и за европейските предприятия и би следвало да позволи засилването на свободното е, движение. И по този начин вътрешния пазар ще бъде засилен. Засилването на вътрешния пазар също е много важно, ако искаме да създаваме растеж. И ако искаме да работим с европейски правила, които да позволят и на гражданите, и на европейските предприятия да предявяват е, ефективно правата си. Ако, например, има договор между предприятия в различни страни, наистина може много по-лесно по този начин да се постигнат положителни резултати. Преговорите бяха доста продължителни. Понякога се наложи да намираме чисто технически решения. Например, когато се говореше за разширяването на компетенциите на този регламент за лица с постоянно жителство извън Европейския съюз. Но мога да ви кажа с много голяма радост, че на 8 юни на съвета успяхме да постигнем съгласие по това предложение. Наистина съм много щастлив, че постигнахме споразумение по най-важните въпроси от това предложение. Това е много важно, защото е ясно, че и съветът, и парламентът бяха много близки в позициите си и много искаха да намерят решения. За това искам да ви благодаря за отличното сътрудничество секретаря на парламента, а от наша страна, от страна на председателството, ние наистина придаваме сериозно значение на диалога. Този диалог именно, който успяхме да проведем в тристранните срещи. Надявам се, че сега ще продължим с този диалог и ще можем да преминем и към следващите е, теми и ще можем да постигнем е, съгласие на първо четене по този важен законодателен акт друг аспект. Става въпрос за морското право, разпоредби, които бяха приети на съвет. Мисля, че по този начин постигнахме напредък за решаване на трансграничните въпроси и намалихме разходите, свързани с такива дела. Гражданите в Европейския съюз понякога се намират в много затруднено положение вследствие на смърт, например, вече няма да се налага да се занимават с такива сложни правни въпроси, свързани с смъртта на близките. Това е много важен регламент за Европа и наистина постигнато на съгласие във връзка с наследствата беше много трудно, защото това са сфери, които се уреждат по различен начин в държавите членки и много се радвам, че вие успяхте наистина да проявите гъвкавост, за да постигнем компромис. Датското председателство иска да ви благодаря отново за отличното сътрудничество и в случая. Мисля, че всички имаме повод да се гордеем с постигнатите резултати. Друга тема, която също не беше никак лесна, става въпрос за предложението за правата за покупки на европейско равнище. Знам, че много от вас обръщат сериозно внимание на този въпрос. Много поредици от изслушвания на експерти бяха организирани. И това беше твърде полезно, защото така успяхме да навлезем в подробностите на различните аспекти от това предложение. На това равнище трябва да призная, че наистина темата е сложна, предложението е изключително комплексно и бе прието доста скептично от някои държави членки. И по време на съвета от декември 2011 година доста държави изразиха желание да има политическа дискусия по това предложение преди да навлезем към техническите предложения и е, самото съдържание на този акт. За да отчетем това желание, по време на съвета в началото на месеца, наистина подходихме към цяла поредица от специфични аспекти на това предложение. А именно, опитахме се да видим как можем да продължим работата си по него. И дебата в съвета ни показа без изненада, че предложенията наистина позициите на държавите членки са все още доста разделени, доста спорни и несигурни. Така че съвета ще трябва да разгледа много внимателно приложенията по това приложение. Много държави членки казаха, че е много важно да разполагаме с достатъчно време, за да проучим предложението. Но е много важно наистина ние да се съобразим с безпокойствата на всички. Когато ставаше въпрос за подхода към това предложение, най-важното беше да разберем как може да се предотвратят всякакви пречки за доброто функциониране на вътрешния пазар. Аз лично съм много удовлетворен от това, че през юни успяхме да напрегнем по тази тема. Това е много, много комплексно предложение и сега вече следващото председателство ще трябва да поеме нещата и да напредва по този въпрос. Разбира се, аз искам да ви пожелая успех в рамките на продължаването на преговорите по това предложение. Под датско председателство се опитахме да направим всичко възможно, за да опазим правата на жертвите тук също с огромно удовлетворение мога да споделя. Амбицията ни беше висока, когато ставаше въпрос за взаимното признаване на разпоредбите за защита на е, жертвите. Тук също искам да благодаря за сътрудничеството. В трансграничните дела е, опазването на правата на жертвите е наистина съществен момент. Аз лично взимам този въпрос при сърце. Взаимното признаване тези разпоредби е изключително важно и ни показва, че сътрудничеството е ключовия момент, за да можем да постигнем нещо в тази сфера. Съветът продължи да работи по това предложение в рамките на няколко работни групи. През април, например, имахме политическа дискусия по това предложение. В този контекст мога да ви кажа, че има сериозна подкрепа от страна на държавите членки за това да опитаме по някакъв начин, но достатъчно прост и ефективен начин, да установим лесен и прост механизъм за всички. Сега вече трябва да видим наистина как това предложение може да се отрази върху нашите гражданско-правни разпоредби Естествено, ние пожелахме да приключим преговорите по наше председателство, но се оказа невъзможно, за съжаление. Въпреки това сме удовлетворени, че все пак проблемите сега вече са ясно очертани и ще могат по-лесно да е, се работят е, в следващото председателство. Отново ви благодаря за помощта и ви желая успех за Трябва да ви кажа, че наистина за мен беше привилегия и удоволствие да работя с парламента като председател на съвета ПВР. Вярно е, че имаме много работа. Аз очаквах да имаме много работа. Когато успяхме да постигнем напредък по много от въпросите, разбрах, че това е благодарение на ангажираността на много от вас. И за това искам също да ви благодаря. Вярно е, че сме много удовлетворени от всичко постигнато до тук. Ако се обърнем назад и погледнем какво сме свършили през тези 6 изтекли месеца можем само да бъдем удовлетворени. Ще предам щафетата съвсем скоро на моя кипърски колега, но съм изпълнен с доверие, защото знам, че парламентът ще продължи да ни помага. Много е важно да работим ефективно. Това е важно за европейския гражданин и за това всичко да става в рамките на европейските договори. Накрая ще кажа, че аз наистина вече няма да имам такава е, централна роля, но независимо от това, мисля, че сътрудничеството беше много интересно с парламента и особено с вашата комисия и за това искам отново да ви благодаря за това, че постигнахме такива резултати. Мисля, че поработихме добре за европейските граждани. Благодаря. Е Председателя, много ви благодаря, господин министър. Мисля, че вие бяхте председател на едно много успешно председателство през последните 6 месеца. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с това, което казахте на господин министра. Господин Берлингер, помолихме ви да и ще чакате няколко минути, за да може преводачът да седне до господин министъра, за да предоставя превод на датски за него. Господин Берлингер, заповядайте, имате думата. Ако това ще помогне, мога да говоря на английски, за да имаме пряка комуникация. Бих искал да подчертая и да подкрепя казаното от председателя на тази комисия относно работата на датското председателство. Още от първия ден на онази работна закуска, на която се срещнахме, усетихме отношението, което председателството има като конструктивен дух за работа Разбираме, че трябваше да работите по страшно много въпроси за този срок от 6 месеца. И в крайна сметка, чудесно е, че успяхте да постигнете конкретни резултати, което е желание на всяко председателство. При този конкретен случай ние наистина добихме усещането, че се движим напред. Аз лично бих искал да посочвам това, което се случи с регламента Брюксел 1 и процедурата по екзекватура. Това досие има дълга история тук в Европейския парламент. А сега вече разполагаме с значим резултат по него. Що се отнася до морското право и защитата на пострадалите от престъпление, това е особено деликатен проблем, защото опира до пострадали от престъпление с трансграничен характер. И после уреждането на продажбите като правна материя. Това е много голям проблем, съзнаваме го добре. Ще трябва да извървим дълъг път преди да добием резултати по този въпрос. Европейското право за уреждане на продажбите на европейско ниво. Това ще е краягълният камък за изграждане на единния пазар. политически план бих искал да изтъкна сътрудничеството между съвета и парламента. Нещо, което не се случва обичайно. Тук в парламента комисията представлява не отделни държави членки, а всички заедно. И си представете колко трудна е работата ни тук. И мисля, че това е специална заслуга на вашето председателство, за което ви поздравяваме това сътрудничество. Например, в областта на правото при продажбите, някои държави членки нямат подобна правна материя. Други разполагат с конкретни инструменти. Основното, от което се вълнуваме днес е Европа. И бихме искали да премахнем всички препятствия на единния пазар. Така че поздравление за свършената работа. Председателя. Благодаря, колежката Викстрем. Много ви благодаря, господин председател. Ще говоря на скандинавски. Нека първо благодаря на председателството за ефективната, изчерпателна, резултатна работа. Предполагам, вече сте добили голям опит и сте готови да предадете щафетата на Кипърското председателство. Нека да ви поздравя за няколко неща. Искам и се да засегна също и голямото разочарование, което почувствахме във връзка с последното заседание на съвета по темата за Шенген. Тази точка присъстваше в дневния ред на министрите. Има проблеми и Страховете, които се появиха след това заседание, се пренесоха и в други области. Всичко това означава, че за Европейския парламент ще се усеща датското присъствие като резултати от вашата работа още дълго време. Но ще остане едно полезно усещане, което ще помним. Днес бих искала да се спра на регламента за общия патент и определението на Съда на Европейските общности. Наскоро прочетох, че това ще засегне съвсем малък брой лица, които ще работят в новия съд. И доколкото разбирам, той ще бъде създаден в Франция – във Франция или Великобритания или Германия. За пореден път е, разбираме, че по това се дебатира в съвета. Мога да го разбера и надявам се и европейските граждани го разбират, защото ще става дума за един голям орган с е, хиляди служители. В други случаи, но тук е, ще става дума само за 40 човека. Те няма да плащат данъци в страната, в която ще работят. Въпросът ми е как ще се справите с този проблем и какво ще е доверието в този орган? Доверието, с което ще се отнасят гражданите към него. Как да сме сигурни, че нещата ще бъдат направени коректно? Знаем колко дълго се бави това решение и как да го обясним, особено в момент, в, кога, в който се борим с кризата, как да вървим напред при условие, че не можем да се споразумеем за общия патент и изграждаме нов съд. Може би трябва да го учредим в Брюксел или Мюнхен, защото в Мюхен вече има патентно ведомство. Бихте ли пояснили какво смятате по въпроса? Госпожа Тайн. Бих е, искала да се присъединя към е, поздравленията, които изказаха колегите ми към вас. И ще говоря от името на правната комисия. Действително, датското председателство ни оказа изключително сътрудничество и имахме достъп непрекъснато до вашите сътрудници. Относно досиетата, по които аз работих, бих искала да кажа, че много се радвам от това, че е приключена работата по законодателството за наследството. Знам, че там е положено голямо усилие. Радвам се, че се справихте чудесно с това досие. Позволете да ви благодаря също така и за това, че неотклонно отстоявахте реформата в съда, като търсихте начини за структуриране на мандатността на съдиите. Излязохте и с множество други предложения. Сред тях имаше и необичайни такива, които обаче ни послужиха и за повод за размисъл за това как през следващите 6 месеца бихме могли да уредим и тези въпроси. Благодаря ви още веднъж за свършената работа. Господин министр, имате думата. Так for е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за бележките, за изказаните позиции. Разбира се, председателството може само да се радва, че така добре ни приехте казах в встъпителните си думи, наистина оцених високо вашата помощ. Лично аз, но също и всички мои сътрудници, защото наистина по всички тези теми нещата вървяха много добре. Това бяха много сложни въпроси и се налагаше да имаме тясно съпутство. За това още веднъж благодаря на всички и благодаря на председателя за това, че положи много усилия, за да напреднем това, че наистина подкрепи много сериозно целият дебат. Благодаря ви за бележките. Вярно е, че Бруксел 1 е краягълния камък. Това е ключев момент. Аз го казах и в стъплението си. Наистина много се радваме, че постигнахме резултата, който постигнахме. Това е важна основа за нашата работа. Успяхме направим това преразглеждане. И трябва да признаем, че точно тук имахме най-тясно сътрудничество с парламента и за това много-много се радвам, че постигнахме успех. По въпроса за жертвите. Вярно е, че също много важна тема. Важно е да продължим работата. Всички съзнаваме колко е важно наистина продължим и колкото повече си сътрудничим, колкото повече работим заедно, толкова по-лесно ще бъде и ще има по-малко жертви. Точно за това е много важно ние да можем да намерим отговора на този проблем. Да отговорим на европейските жертви. И само така можем да, да, да постигнем мечтания резултат. Сега във връзка с покупките не ми се иска да навлизам тук в подробности. Много сме говорили с председателя по този въпрос. Това положение е толкова сложно. Затова именно беше много важно е, нещата да, да ги поддържаме е, на етап е, дискусии. Да не ги пуснем. Просто е много трудно и ние страшно много работихме по това досие. Затова много се радвам, че време на съвета от 8 юни, все пак успяхме да очертаем малко по-добре дългосрочните перспективи в тази област. Поехме тази инициатива и ако погледнете назад какъв път сме изминали в, в какъв сериозен дебат, наистина само можем да бъдем удовлетворени за това, че вече виждаме пътя напред. Напълно съгласен съм с вас, че е, всъщност става въпрос за три големи теми, които ни се наложи да е, обработваме. Госпожа Викстром ни попита какво се случва с е, съда за патентите. Това е въпрос, който се отнася по-скоро до министъра на търговията – Вярно е обаче, че сме работили много по този въпрос, защото има отражение, както вие самата казахте, и в нашата сфера. Ние като председателство поехме отговорността си и продължихме да работим много интензивно, за да се постигне съгласие и да можем да установим такава една европейска правна система. Имаме много двустранни контакти с всички заинтересовани страни. Като председателство имахме контакт с много държави членки, за да можем да изясним нещата и да постигнем споразумение. Вярно е, че тези преговори са изключително трудни, но вие го знаете. Надявам се, че ще постигнем решение преди края на датското председателство, но за да постигнем такова решение трябва да има и политическа воля тази политическа воля трябва да бъде проявена от всички заинтересовани страни. Без капка съмнение. Тази реформа е изключително необходима в областта на патентите. Това ще е много важна крачка за засилването на конкурентоспособността на европейските предприятия. Това именно е без съмнение. Това ще позволи на европейските фирми да бъдат по конкурентоспособни И това ще бъде много силно послание. Защото ще бъде конкретна стъпка за растеж в Европа, за засилване на конкурентността. По тази причина именно ние полагаме толкова много усилия и до последната минута на нашето председателство ще продължим да връзката с законодателството по наследствата. Това предложение е сериозно. Доста време отделихме по това предложение. И мисля, че е много положително, че има известна подкрепа за това предложение. Преговорите не бяха винаги лесни. И все пак, мисля, че ако сме стигнали до тук, то наистина е благодарение на всички вас т.е. резултатът е положителен. Освен това, засегнахте и реформата на Съда на Европейския съюз. Това също е важна тема. Всъщност се радваме, защото през май месец можахме да разгледаме доста от предложените промени от страна на съда. И това стана, защото вие се намесихте много конструктивно. Искам да ви благодаря за това сътрудничество. Искам и да ви, благо... да ви пожелая успех за по-нататък. Наистина напреднахме през месец май, но не стигнахме до края. Всъщност това, което е важно, е да разполагаме с ефективна система на всяко едно равнище. Ето това мога да кажа на Благодаря. И на последно място за патентното ведомство. Разбира се, решението трябва да се вземе от съвета. Очаквам възможно най-скоро да има такова решение. Защото ако говорим за растеж в Европа, без да имаме регламент за патентното право, означава, че просто няма да се постигне напредък. Затова това наистина е много важен въпрос и се надявам скоро да има решение по него. Надявам се до края на годината на среща на върха да имаме вече решение. Макар, че вие няма да сте част от председателството, тогава се надявам да продължим нашата, нашето сътрудничество, както правихме през изминалите няколко месеца. Благодаря ви Искам да благодаря и на преводачите, които предприеха всички необходими мерки, за да се разреши възникналия проблем с датския език. Нямаме време за точка разни. Следващото заседание е на 9 юли в Брюксел. Не забравяйте, че предстои семинар днес след обед за правото в областта на продажбите. Също така в тази зала ще има и дискусия с министър на правосъдието на Кипър. Ще моля членовете на бюрото